Бартен. Извинете, изглежда имаме проблем с, с излъчването в интернет. Опитваме се да го разрешим, но за нас това не е проблем, защото сте тук и нямате нужда да ни следите по интернет. Така че още веднъж добър ден на всички. Тази сутрин ще се а, направим обзор на темите, които ще се обсъждат в нашата комисия, именно измененията в климата, околната среда, общественото здраве. Разбира се, безопасността на храните също е част от нашия Мандата, но поради липса на време няма да можем да се спрем на безопасността на храните днес, така ще се спрем на измененията в климата, околната среда и общественото здраве. Поканихме трима независими специалисти от различни институции, които са подготвили проучване на темата какво може да очакваме по съответната тема. Всеки един от тях ще ни направи своята презентация в рамките на 15 минути, след което ще има време за въпроси и отговори и най-вероятно след това ще изтече времето ни е до 12.30. Ще работим в рамките на три блока, т.е. след всеки С всяко проучване ще, ще има тур на въпроси и отговори. На тримата експерти първо, първо, първо ги предупреждавам, че Темите са много-много всеобхватни и че те, разбира се, са специалисти с богати познания, но не могат всичко да знаят, но със сигурност ще се опитат да ни да направят добър обзор и да дадат изчерпателни отговори. Става дума за Анки Херолд от, институт, от Еко института, който ще ни представи политиката в областта на климата на Европейския съюз, Франциска Ворф, също от Еко институт, който ще, ще ни представи политиките на Европейския съюз в областта на околната среда, а Николай Пушкарев ще се спре на политиките в областта на общественото здраве. И така, без повече забавяне, започваме с първата дискусионна група, посветена на измененията на климата, настоящото състояние и бъдещи предизвикателства. С удоволствие давам думата на Анке Херо, която ще направи обзор на това какво може да очакваме. Анке, имаш думата за 15 минути. Резерв. Благодаря ви. В рамките на проучването мандатът ни беше да разгледаме съществуващото законодателство, в частно съществуващите цели и стратегии и да се спрем на бъдещите стратегии. Като бъдещите стратегии сме ги обобщили в ли, областите, в които избраният председател на Европейската комисия, госпожа Фондерлайн, вече е направила предложения. Също така има и редица от предложения, които ще бъдат направени през новият законодателен мандат и ще се спомня някои слабости и пропуски в областта на политиката по отношение на климата. За съжаление, може би не виждате много добре екрана, но ще ви обясня графиката, която е свързана с тенденциите, предвижданията и целите за намаляване мисто от парникови газове в Европейския съюз. Eh, the pointer works. It works. Okay. I will just explain then it works. Добре, в такъв случай ще ви обясня графиката. До 2020 година целта на Европейския съюз за парниковите газове е 20% намаление в сравнение с 90-та година, а до 2030 година е 40% намаление в сравнение с 1990 година. Това и целта, която Европейския съюз е представил в, в, в ангажиментите си по Парижското споразумение. А в дългосрочните перспективи до 2040 година целите все още не са разписани в законодателни актове, но са включени в дългосрочната стратегия на Европейската комисия, която предвижда цел от минус 80 до минус 95% от емисии, сравнени с 20 година до 2050 година. В черно на графиката виждате настоящото равнище на емисиите, т.е. малко вече сме под дори целите за 2020 година, а двете пунктирани линии са предвижданията ни за бъдещето. Виждате, че все още сме малко над целите за 2030 година, което означава, че трябва да бъдат ам, приложени допълнителни мерки, за да постигнем целите за 2300 година. Ще се върна малко по-късно на тази тема. По отношение на цялостните е, цели към климатичните изменения имаме някои предизвикателства, свързани с Парижското споразумение. През 2020 година ще има е, преразглеждане на националният принос, т.е. очаква се всяка държава членка да, обнова, да обнови своите цели съгласно Пъшкото споразумение. Освен това се обсъждат възможностите Европейския съюз да има по-амбициозни цели за 2300 година. Предложението на госпожа фон дер Лайен е да, си, да работим за намаляване с 50%. А ако всички други водещи економики също покажат по-големи амбиции, можем да си поставим и цел от намаляване на емисиите с 55% в сравнение с стоеностите от 1990 година. Тези цели бяха включени и в резолюция на Европейския парламент от миналият мандат, в който се отбелязва по-голяма по голям по амбициозната цел минус 55%. Също така, по-амбициозната цел до 2050 година е постигане на е, неутралност по отношение на климата вместо предвидените минус 70 до минус 95%. Тази идея вече беше обсъдена в съвета и подкрепена от е, голям брой държави членки, но няколко държави членки продължаваха да се противопоставят на, на идеята, ще бъде включена и в програмата на финландското председателство. Новоизбраният председател на Европейската комисия предложи също така и е, Европейски закон за измененията в климата, с които да се запише в законодателството целта климатична неутралност до 2050 година, както и някои междинни цели преди 2050 година. Друго предложение е Европейският пакт за климата между регионите, местните общности, гражданското общество и училищата. Друг важен инструмент е многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 2027 година. Предложението на Европейската комисия е да се увеличат разходите за борба с изменението в климата от 20 до 25%, т.е. увеличение с 320 милиарда евро. А през миналият мандат беше прията резолюция на Европейския парламент, с която се предвижда разходите за климата да бъдат най-малко 30% до 2027 година, т.е. това представлява увеличение в сравнение с предложението на Европейската комисия. Другото си, което предлага новата комисия е фондът за справедлив преход, за да се гарантира енергийният преход в регионите, които в сигурна степен зависят от въглищата. Като в резолюцията на Европейския парламент се предвижда 4,8 милиарда евро за фонда за справедлив преход за период 2021-2027 година. Тук виждате е, разпределение на емисиите между секторите, които са включени в схемата с търговия с емисии, тези, които не са част от нея. В рамките на схемата с търговия с емисии има цели от а, е, минус 26% от 2030 година. До 2020 година годи, а, е, се предвижда равнище на спадане с 1,84% годишно, като до 2300 година ще се увеличи темпото до 2,2% годишно. Схемата се води с емисии, обхваща 45% от общите емисии на, евро... на парникови газове на Европейския съюз, като се предвижда е, разглежда, като се предвижда въвеждане на четвъртата фаза на схемата до 2000 и 2025 година. Разпределянето на квотите се осъществява чрез тържни процедури и безплатно предоставяне на квоти, като те са запазени за региони с висок равнище на промишлена, на зависимост от промишлеността и високо равнище на зависимост от въглищата, като по-голямата част тези региони безплатните квоти ще бъдат премахнати до 2, постепенно от 2300 година. В първоначалните фази на схемата с търговия с емисии имаше повече предоставени квоти, отколкото подадени, т.е. имаше излишък от 2,1 милиарда тона еквивалент въглероден диоксид, което пък доведе до много ниски цени за квотите. В резултат на този излишък Първата мярка, която беше взета за период 2014-2016 година, беше изнасяне към края на периода, т.е. 300 милиона тона квоти не бяха продадени на търка, а бяха запазени и сега вече се прилага новият инструмент, а именно резерва за стабилизиране на пазара, който влезе в сила от януари 2019 година, като се предвижда всички квоти да бъдат включени в този резерв и да бъдат отпуснати, ако специфичният показател покаже, че квотите, които са в обращение, падат под определен прак и от 2023 година количеството на квотите в резерва се ограничава на общият обем от търгувани с тръжна процедура квоти предишната година, като, като всичко това доведе до увеличаване на цената на квотите за емисии. В а, жълто виждате Кумулативният излишък в червено е цената на квотите за емисии. Виждате, че през 2018 година цената вече се увеличи след въвеждането на резерва за пазарна стабилност и до към месец юли цената е вече около 25 евро за тон, т.е. мерките дават резултати. за премахване на излишъка на пазара. И така предстоящите предизвикателства и въпроси, свързани с схемата търгови с емисии, ако се увеличи целта с намаляване на парниковите газове до минус 55% или 50%, то съответно и намаляването на емисии, съгласно схемата за с емисии, трябва да се увеличи, като се запази настоящото разпределение. Тоест, схемата с търговия с емисии ще трябва да намали емисиите до 61-65% в сравнение с 2005 година, като това може да се осъществи чрез увеличаване на общия брой на квотите, чрез намаляване на квотите в резерва за пазарна на стабилност или премахване на някои квоти. Някои държави членки обявиха от постепенното отказване от въглищата и го записаха в законодателство, като например Германия, Испания и Португалия, например. И е, част от тези емисии, които сега са в схемата с търговия с емисии, вече няма да бъдат в нея и ще се стигне до доста сходно положение като предишното, т.е. значителен излишък от квоти, което пък значи, че част от тези квоти трябва да бъдат отменени. Това е и предложението на някои държави членки, които смятат да се отказват от въглищата, да бъдат отменени тези допълнителни квоти, но все още се води дискусии както на европейско, така и на национално равнище. Също така има и специфични отговорни насоки за държавна помощ в рамките на СТЕ и те изтичат през 2020 година трябва да бъдат разгледани и в четвъртата фаза на СТЕ се предвижда създаването на нов фонд за модернизация. Той е нещо ново и целта му е да подкрепя модернизацията в системите, в енергийните системи и подобрява енергийната ефективност в страните, които имат, чието ВВП е по-малко от 60% от средното за Съюза, като се предвижда доклади при разглеждане на фонда до 2024 година. Следващия вид емисии са тези, които не са в СТЕ и те се управляват от съгласно регламента за споделяне на усилията. Те са основно свързани с транспорта, сградният фонд, жилищният фонд, селското стопанство и отпадъците. Целта е намаляване с 10% до 2020 година и с 30% до 2300 година в сравнение с 2005 година. В тъмно синьо виждате целите на държавната държавните членки, съгласно решението за споделяне на усилията до 2020 година, а в светло синьо са целите до 2300 година. Както виждате, целите за 2300 година са много по-строги в сравнение с целите до 2020 година в редица държави членки. Ако погледнем настоящите предвиждания за намаляването на емисия парникови газ от 2300 година, само държавите в зелено на картата вече са приложили инструменти и мерки, с които постигат целите с 2300 година, а държавите в оранжево са държави, в които все още има разминаване между предвижданията и специфичните цели за секторите, които не са обхванали в схемата с търговия с емисии. Съгласно регламентата за споделяне на усилията, държавите членки трябва да предложат национални планове за енергията и климата на Европейската комисия и съгласно тях предвижданията за емисиите от а, а, секторите, които не са включени в СТО, ще бъде 2% пункта под предвидените намаления от 30% до 2300 година. Също така, редица държави членки не са предложили сценарии с а, допълнителни мерки. Редица държави членки, ето защо а, получиха препоръка да представят при разгледани национални планове в областта на енергетиката и климата до края на годината и тези планове отново ще бъдат а, оценени от Европейската комисия. Това са целите за възобновяемите енергийни източници, за енергетиката, извинете, до 2020 година целта е 20% ВЕИ и целта до 2030 година е 32% от общия енергиен микс на европейско равнище. Директивата за възобновяемите енергийни източници предвиждат, предвижда клауза за преразглеждане на целите на равнището на ЕС до 2023 година, т.е. това ще се извърши в рамките на настоящият мандат, а също така оценките за националните планове в областта на енергетиката и климата на държавите членки показват, и тяхното разглеждане показва, че се още има разминаване от 1,1 до 1,6 пункта, за, за да се постигне целта от 32% ВИ до 2300 година. И постигането на целите до, за 2300 година в голяма степен зависи от постигането на целите на по-амбициозните държави членки. Следват целите за енергийна е, ефективност – свързани с първичното енергийно потребление и а, крайното енергийно потребление. За първичното е минус 13% или т.е. 13% подобрение до 2020 година и 36% подобрение до 2300 година. Тук също така при оценка на националните планове на държавите членки се оказва, че има разминаване между цели подобряват на ефективност до 2300 година между 3 и 26%, като само малък брой държави членки са представили до задоволително равнище на амбиции по отношение на енергийната ефективност в 2300 година. Няколко думи за сектора на въздухоплаването. Към момента международното международният въздушен трафик не е част от целите на Европейския съюз за намаляване на парниковите емисии. Виждате, че емисиите в рамките на Европейския съюз са сравнително стабилни, но пък емисиите на международно равнище се увеличават значително и на световно равнище 19% от емисиите са от полети, които излитат от Европейския, от Европейския съюз, т.е. ние също допринасяме за общо увеличаване на емисиите на световно равнище на световно равнище държавите членки стигнаха до споразумението, че ИКАО, Международната агенция за гражданско въздухоплаване, ще разработи целите и че трябва да се полагат усилия на а, световно равнище. Създаде също така Корсия, която е една система от а, цели в областта на въздухоплаването, като не всички подробности на схемата Корсия са доуточнени, като например как е, може да се подоле проблемът с евентуалното двойно отчитане на емисиите е, с е, националните планове за принос по Парижското споразумение, така че все още не е ясно дали ще се приложи схемата Корсия или емисиите от заплаването ще продължават да са част от а, а, схемата търговия с емисии на Европейския съюз. Знаете, че през 2014 година беше включени, бяха включени всички е, схеми от, въздухо, от емисии извинете, от въздухоплаването, но е, тази мярка беше замразена в търсене на решение на международно равнище. други дискусии, които се водят в областта на въздухоплаването, е свързано с факта, че търговското въздухоплаване е изключено от схемата с търговия с емисии. Някои държави членки на Европейския съюз настояват за облагане с данък на керосини на световно равнище преразглежда също така и ръководните насоки на Европейския съюз за държавна помощ и също така се обмисля възможността за използване на ВИ в областта на въздухоплаването. Големи са предизвикателствата в тази област и също са свързани с програмата за научно-развойна дейност и иновации на Съюза. Следващият въпрос е свързан с международният морски транспорт. Емисиите от световният морски транспорт също не са включени в целите за намаляване на емисиите на Европейския съюз. През 2018 година Международната морска организация се споразумя да има световни равнищи за намаляване на емисиите от парникови газове, като целта е намаляване на емисиите с най-малко 50% от 2050 година в сравнение с равнищата от 2008 година. Тоест, това са много дългосрочни цели а все още не са договорени краткосрочни цели в рамките на Международната морска организация. Към момента няма цели в средносрочен план. Съгласно директивата за СТЕ, има разпоредба, която предвижда Европейската комисия редовно да преразглежда дейностите в рамките на Международната морска организация и Европейския съюз може да започне допълнителни свои мерки от 2023 година, така че и тук ни чака работа. Какво направи Европейската комисия до тук и след с предложение за адаптиране на системата за мониторинг на Европейския съюз към, света, към общата система за събиране на данни на Международната морска организация. Също се обсъжда се вашите мерки. Виждате, че емисиите от, от световният морски транспорт, както и от международният авиационен транспорт непрестанно се увеличават. Виждате различните предвиждания включително сценария с най-високото търсене, т.е. говорим за един отрасъл, в който има много сериозно увеличаване на емисиите в момента и за това е важно да се обмислят възможните мерки за намаляване на емисиите. Друга тема, като ще обсъжда на на Европейския съюз с емисиите на въглероден диоксид от моторни превозни средства. Много мерки бяха прияти през последният мандат. Проблемът е, че транспортният сектор предвижда тенденции за увеличаване на емисиите в миналото и 22% от емисиите на парникови газове идват от сектора на транспорта отново имаше увеличаване на емисиите от леките автомобили до 95 грама въглероден диоксид на километър до 2020 година, а целите за 2020 година по този начин все още не са постигнати. Извинете, в момента стойностите 120, 120 120,4 грама. Въглероден диоксид на километър целта е 95 грама. Забелязва се положителни тенденции в някои държави в Европа, но те са още недостатъчни. Специфични промени има в Норвегия също така. Трябва да се преразгледат спецификациите за новите леки автомобили до 2023 година, както и новите стандарти за дешкотованите автомобили, които влизат в сила през 2022 година. Също така беше въведена и директивата за таксуване на някои тежкотоварни превозни средства за някои инфраструктури, което също ще бъде преразгледана. Тук е важно да се отбележи, че държавите членки, разбира се, могат да таксуват въз основа на изминатието разстояние, но могат да таксуват и въз основа на общите разходи, които, взимат, които обхващат и замърсяването на въздуха, но към момента мистелогран диоксид не могат да се смятат за част от външните разходи в мисите за определене на ресора и на комисарите и в предложението на госпожа фон дер Лайен се обсъжда и въждането на данък за приспособяване на границата, данък върху въглерода, като целта е да се намали изнасянето на на производство с високо въглероден, с голям въглероден отпечатък в страни извън Европейския съюз, известно също по термина изтичане на въглерод. Като цяло се смята, че това ще бъде такса за, върху вносните стоки, които влизат от държави, които нямат от същата система за облагане на въглерода, както с схемата стълбове с емисии в Европейския съюз. Към момента има инструмент за борба с, с, с преместването на въглерода чрез безплатното предоставяне на квоти за индустриите с голям въглероден отпечатък, т.е. този вид промишленост може да получи безплатни квоти, но ако погледнете също така правилата на СЕТЕЛ, най-вероятно въвеждането на мито или такса на границата за въглерода, вероятно няма да ще бъде в нарушение на правилата на СТО. Така че може би трябва да се търси решение в някакъв друг формат. И стигам до последният диапозитив. Друга важна тема е постепенното премахване на изкопаемите горива. През 2009 година Г20 взеха решение за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива. Последният доклад по темата от 2019 година показва, че субсидиите за изкопаеми горива са останали на стабилни равнища за период 2008-2016 година в Европейския съюз и че няма намаляване на тези субсидии, въпреки поетите международни ангажименти. Също така Европейската комисия заяви, че ще разгледа по-отблизо въпроса за премахването на субсидиите за изкопаеми горива през марта тази година. Европейския парламент гласува разходите за производство или изгаряне на е, изкопаеми горива да бъдат изключени от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд. Това също са мерки, които е, допринасят е, за постепенното премахване на субсидии за изкопами горива. И с това приключвам с обзора на предизвикателствата, които са многобройни, но пък и темата е много важна за общественото мнение в момента. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, благодаря много. А, имам чувство, че някои отрасли бяха пропуснати, но мисля, че продължихте малко повече от 15 минути, с които разполагахте, но сега а, минаваме към кръг поли... въпроси и отговори няма да обсъждаме политики. Този, това наше заседание има по-скоро информативен характер. Господин Стич. Хвала вам лепо. Кад говорим о koordiniranju ових активности... Когато говориме за сътрудничество и координиране на, на различните действия, трябва да се уповаваме, да се опираме на документи. В Харватия обаче ние не разполагаме с необходимите е, документи и правила, които трябваше да бъдат прияти преди няколко години. Но за сега все още липсва необходимата регламентация. През 2009 година се е, реши да се затворят е, електро турбините, но все още не разполагаме с е, стратегия за е, подобен екологичен преход. Проблема с корупцията също е проблем, който трябва да бъде решен. на практика това не беше въпрос, господин Вайс. Thank you. I don't know if... Благодаря. Може би няма да разглеждаме нещата, които са от субсидиарен характер. Просто бих искала да се спра на един проблем, който е проблем за Дания и това е проблема свързан с корабоплаването. Доколкото разбирам, емисиите и новите политики ще бъдат новите политики в областта на емисиите от корабоплаване ще бъдат разработвани от Международната морска организация. Може би трябва да лобираме в към а, Международната морска органи, организация. А, за а, изчис, изчисление на въглеродния отпечатък не спрямо тонажа на а, плавателните съдове, а спрямо количеството контейнери. А, но понеже е, разговора няма да бъде политически, а основан само на доказателства. Но ако вие не ми обясните достатъчно добре, ще се върнем към политическият характер. Господин председател, когато говорим за климат, в Европейският съюз не трябва да задгърбваме конкурентоспособността и е, човешкото измерение. Е, вие казахте, че може би ще има някакъв е, проблем за въвеждане на е, мито или такса, гранична такса за, за внос на е, продукти, които не отговарят на стандартите. Може би е, да, фирмите от трети страни биха могли да купуват така наречени зелени сертификати от страните, към които изнасят. По този начин ще развиеме системата на зелени сертификати и същевременно ще опазим околната среда. Господин Глас. Два въпроса. Споменахте, че известни мерки в областта на намаляването на въглеродните емисии не са в съответствие с някои правила на СТО. Кои точно? И втори въпрос. Можете ли да направите сравнение между различните сценарии? От една страна намалението на въглеродният отпечатък и от друга страна спазването на повишението на температурата до 1 е, градус и половина. Искаме едно общо да задам един общ въпрос. Дано прогнозите да не са правилни, но възможно е да минеме в една последваща фаза. Фаза обаче, която ще ни води само надолу доколко, доколко тези амбициозни политики да имат предвид евентуална рецесия, защото е много възможно да бъдеме е, да се сблъскаме с нова рецесия и доколко имаме възможност да се пребориме с другите протекционистски економики. Всички имаме амбициозни политики, но как ще можем да впишеме тези политики в един цикъл на економически капитализъм, който всъщност върви надолу? искаме, имаме амбициозни цели, имаме много желание, много голямо желание да намалиме емисиите. също време, но искаме да, да правиме по-добро разпределение на благата. Как можем тези амбициозни политики да бъдат изпълнени в рамките на един амбициозен политически план за развитие? Не знам дали може да се отговори на този въпрос, господин Ходжик. Благодаря. Благодаря ви за много интересното представене. Ще го прераз... погледна още веднъж по внимателно. От... А... Колегата зададе въпрос, свързан с правилата на СПО и а, предоставянето на безплатни квоти. А, къде, каква, е, каква би, би бъл, според вас, какви биха били а, перспективите за инвестиране в а, така наречени а, изкопаеми горива, като газ, доб... това ще бъде доб... добри инвестиции или инвестиции, които ще бъдат а, противо продуктивни. Господин Кънев е и след това ще приключиме. Господин Кънев, имате думата. След това ще помолиме нашата ораторка за отговори. Благодаря. А, първо, кога ще получиме презентациите. Аз получих следващата, но не тази презентация, която ми се струва много интересна. Бих искал да задам въпрос, свързан с технологиите. Не знам дали вие сте консултанти по тази тема на комисията, но в момента придобиваме постепенно технологиите, които са а, не, необходими. А, примерно в а, а, стоманодобива. Ако искаме а, да постигнем целите до 2050 година, готови ли сме? А, е, имаме ли тази технология? А, ние сме, искаме да заместиме, да замениме а, всичко, което е от а, пластмаса с стъкло. А, за, на мен е, за това е много прекрасна цел но същевременно стъклопроизводството е, е много високо въглеродна промишленост. Тоест, имаме ли тези технологии и енергийния баланс? въл, въл, вълните, вятъра, слънцето са готови да произвеждат а, енергията, от която а, се нуждаеме, но е, но наистина е, са необходими много големи инвестиции в общоевропейска енергийна мрежа за много страни, като например България е страна, която е заобиколена от страни не членки на Европейския съюз и за нея подобни инвестиции биха били много тежки. И аз искам да задам един въпрос, свързан с транспорт. Както правилно казахте, въвели сме стандарти, що се отнася до со 2 в Европейския съюз, но в международен план някои, някои държави искат да премахнат съответните топлоцентрали в нашите правила, обаче вътрешни правила, на практика забраняват а, да се поставят подобни цели. И смятате ли, а, мислите ли, че ще има възможност а, да се въведат новите правила и тези правила да бъдат специално за леките автомобили? в Европейския съюз. Разполагате с 2 минути, с 10 минути. По първи въпрос, дали а, как се изчисляват емисиите в рамките на Международната морска организация? Дали спрямо тонажа на корабите или контейнерите? Не знам, трябва да проверя. Що се отнася до таксата, граничната такса за внос на Европейският в рамките на схемата за търговия с емисии могат да се предоставят безплатни квоти за, на фирми, които за да бъдат конкурентоспособни. Т.е. съответните предприятия не са задължени да купуват а, квоти. като по, като по, тези, по този начин а, има равнопоставеност между европейски предприятия и а, предприятия от трети страни, които не са задължени а, да купуват квоти на пазара. И не искам Европейският съюз просто е решил проблема с конкуренцията или и конкурентоспособността с, по друг начин и това е в съзвучие с правилата на СТО. От друга страна, има и други подходи за Европейският съюз също така е въвел и други правила, като налагане на правила на трети страни, които извършват внос към, Евро... към Европейския съюз. Т.е. те трябва да спазват е, правилата, които са е, които се прилагат в е, Европейския съюз. Сега, таксата, въглеродната такса е само един начин за решаване на проблема и за осигуряване на равноправни условия за конкуренция. Доколко нашите цели са в съзвучие с целите за ненадвишаване на затоплянето с повече от 1 градус и половина. Да, това са глобални цели, като разбира се трябва да се определят и различни цели за различните страни и региони в зависимост от географското им положение. Финансирането до 2030 година е у... увеличено. А, а нещата ще бъдат а, малко по-трудни между 2300 и 2050 година. Then the question... Въпросът свързан с от, а, как а, да съчетаеме амби, амбициозните ни цели с а, спада в а, економиката. Да, необходими са инвестиции за осъществяване на стратегиите за намаляване на емисиите но и в миналото сме били свидетели на економически спад, като същевременно известни цели бяха спазени. Т.е. има възможност паралелно да върват двете неща. Инвестициите в газ, отрасъла газ и прехода да, газовите емисии са много по-низки, отколкото емисиите от въгледобива или от други изкопаеми горива. Но и в дългосрочен план и ще трябва да се помисли за елиминиране на използването на природния газ. Така че не бива да се залага на дългосрочни цели, свързани с природния газ. Колкото до технологиите, с които разполагаме в промишлеността и включително в областта на стъклодобива и стоманодобива. Промишлеността е изправена пред много предизвикателства от гледна точка на технологиите. Не разполагаме с всички технологии, които ще ни които да са свободни от емисии на парникови газове. От друга страна, разполагаме и с, в някои отрасли с необходимите а, а, технологии, но при всички случаи ще трябва да се е, разшири цялостната иновационна стратегия и продължаваме да бъдем изправени пред огромни предизвикателства в е, този област. И а, как е, да включиме елиминирането на а, двигателите на с вътрешно горене в цялостните политики на Европейския съюз. Е, държавите членки са тези, които могат да си поставят цели в тази област. Свидетели сме на това, че някои автомобилостроителни предприятия се опитват да преследват подобни цели. Те правят проучвания и прототипи, нови прототипи, но трябва да говоря с колегите, които се занимават с транспорта, за да мога да бъда по-прецизна. Мисля, че направихте преглед на всички теми, които представихте. Ще, ще продължиме, раз, разбира се, и с по-нататъка с една политическа дискусия. Но в бъдеще ще обсъдиме нещата от политическа гледна точка, включително и правилата на Международната морска организация, както казахте. Сега минаваме към презентацията на Франциска Волф. Имате 15 минути. А вие ще ни говорите за положението на нещата в областта на околната среда и... Много благодаря когато говорим за политики, свързани с околната среда, това е доста широк сектор. Ще се опитам да се справя за 15 минути. Моята презентация ще бъде избирателна. Могат да се кажат още много неща и няма да се спирам на теми от миналия мандат. Структурата ми е подобна на структурата на презентацията на моята колега. Ще започна с общи теми, след което ще се спра на онези теми, които са част от програмата на комисията за бъдещия период. Ще се спра на проблеми в прилагането на досегашното законодателство до 2019 година и на онези законодателни актове, които следва да бъдат прегледани. Ще ви дам кратка информация за състоянието в момента на дебата. проблеми, идентифицирани от предишния състав на Европейския парламент и на други европейски организации, които посочват проблеми, които, с които трябва да се справим. На този слайд вие виждате различни проблематични тенденции, с които Европейският съюз може да се справи в следващия период в различни области. Те могат да бъдат структурирани в три общи сектора. консумация на ресурси а, и а, други, а, други проблеми. Общият проблем е, че липсва обща а, стратегия за устойчиво развитие. А, многодишната финансова рамка, която в момента се договаря, трябва да се ориентира към устойчиво развитие отвъд финансирането. Трябва политиките по околната среда да бъдат включени във всички европейски политики. Политиките за околната среда трябва да бъдат и по-добре финансирани. Наблюдавахме също така, че Европейския съюз няма да се справи с целите от програмата за действие за околната среда, като, например, защита на природните богатства, биоразнообразие. Далече сме от целите, особено за целите, свързани с повърхностите водни обекти. По отношение на интегрирането на екологични проблеми, въпроси в политики, свързани, например, с общата сълскостопанска политика, общата морска политика, структурните фондове и кохезионната политика. Те трябва да намерят място там. Добрата новина е, че, както знаете, бъдещия председател на Европейската комисия предложи така наречена зелена сделка, която, по която да се работи още в първите 100 дни на нейния мандат. Започваме с нов, нова цел за климатична неутралност до 2050 година. Климатичните политики са доста по-амбициозни, има нова стратегия нов план за кръговата економика, забрана за микропластмаси и нова стратегия за устойчиво, устойчиво производство на храни. Всички тези елементи по традиция са били част от плановете за околната среда на европейските държави членки. И те ще бъдат част от следващата програма за действие за околната среда, която ще се договаря идната есен. Когато говорим за устойчиво развитие, е, целите за устойчиво развитие прие пакет, който потвърждава включването на целите за устойчиво развитие във всички политики. Те са и част от е, документа за размисъл а, до 2030 година. А, Европейският е, съюз ще приема стратегия за включването на целите за устойчиво развитие с график до 2030 година. Прияти също така различни сценарии и има ангажимент за приемане на стратегия с подробен график и подробни мерки до 2030 година. Дефинирани са конкретни мерки и предложения за институционални структури и а, рамка а, за управление. Предложена е обща декларация на Европейския парламент, комисията и съвета за, а, за включване на целите за устойчиво развитие в междуинституционалните споразумения. Къде може да работи Европейския парламент по различни мерки, свързани с устойчивото развитие, например разработване на глобални вериги за създаване на стойност, устойчивост в споразуменията за търговия и цели за устойчиво производство на храни. Друга обща тема е финансирането на темата основ... околна среда. Знаете, че комисията е предложила нова програма LIFE с ресурси от 5,45 милиарда. Европейския парламент вече предложи да се увеличи този бюджет на 7,27 милиарда. Също така политиките по околната среда трябва да станат част от многодишната финансова рамка. и предложението е да има задължително средноср... задължителен средносрочен преглед на функционирането на МФР. следващата комисия ще приеме фонд за справедлив преход и също така ще приема и други мерки една тема в а, писмото за а, мандата на новия председател на Европейската комисия а, към а, господин Тимерманс включва биоразнообразието, земеползването и природните богатства. А, за политиката по биоразнообразието, мрежите по Натура 2000 все още не са довършени в редица държави членки, 26 на брой. Очакваме доклади от държавите членки за запазването на биоразнообразието и спирането на загубата на биоразнообразие. Те трябва да постъпят до 2019 година. проблемите с биоразнообразието трябва да бъдат включени от други политики, като тази за, за земеделието, общата политика по рибарството. Европейският парламент иска увеличаване на финансирането, за да може да се продължат усилията за спиране на деградацията на почвите. Тези усилия бяха спряни, но след публикуването на последния доклад на панела за климатични изменения стана ясно, че състоянието на почвата е важна тема. Стратегията за биоразнообразие трябва да бъде подплатена с цели и финансиране. И а, също така трябва да се подобри прилагането на регламента за дървесината на Европейския съюз. А, има също така и а, нови цели а, във връзка с а, е, конвенцията за биоразнообразието. Те ще се приемат на следващата среща на страните 15 на брой. Е, ефикасното използване на ресурсите, кръговата економика и е, използването на отпадъците, с управлението на отпадъците. Там състоянието е следното. Директивата за екопроектиране беше поискано още през 2015 година и в момента се провежда преглед. Госпожа Фондерлайн поиска нов план за действие за кръговата економика. Бъдещи предизвикателства и а, начини да се справим с а, тях. А, трябва стратегията за кръговата економика да бъде прилагана по-добре. Това беше и част от а, доклада на комисията за прилагането. А, директивата за а, екодизайна трябва да включва и ефективното използване на ресурси. Предложението е да се включат нови изисквания към проектирането, така че да се произвеждат по-дълготрайни продукти, които могат да бъдат поправени искаме минимални стандарти за използването на вторични суровини, да бъдат забранени микропластмасите в козметични продукти до 2020 година, да се ограничи да се ограничат морските отпадъци, да се наложат ограничения около разхищението на храни и да се наложат конкретни цели за конкретни материали. Прегледа на законодателството и неговото прилагане установи някои пропуски. Например, по отношение на химикалите и пестицидите, директивата РИЧ вече изцяло се прилага от 2018 година. Първият доклад за прилагането ще бъде изготвен през 2021 година. За сега е, няма стратегия за използването на нетоксични материали и ограничаване на използването на токсични субстанции, е, както беше поискано от Европейския парламент. Е, все още не се прилага достатъчно добре законодателството за ограничаване на веществата, нарушаващи ендокринната система Идеята е всички токсични субстанции, е, за които имаме съмнение да бъдат включени в списъка е, за РИЧ. Трябва да се подобри законодателството за регистрация и издаване на разрешение за пускане на пазар на токсични е, субстанции. И всички субстанции, които не са допуснати и които не са в рамките на РИЧ, няма да, пускат на, няма да бъдат допускани на европейския пазар. По отношение на химикалите и пестицидите, предлага се усъвършенствана система за издаване на разрешителни. Стандартите за наблюдение на пестицидите трябва да бъде подобрена, да има цели за ограничаване на използването на пестициди, повече прозрачност в връзка с процеса на издаване на разрешителни за пестициди. Например, изследванията във връзка с разрешенията трябва да бъдат публично достъпни. А, и също така трябва да има изследвания, дългосрочни изследвания за токсичността на пестициди, използвани в селското стопанство. А, по отношение на веществата, нарушаващи ендокринната система, комисията поиска а, не по-късно от 2020 година а, да бъдат направени нови предложения също така трябва да бъдат по-добре идентифицирани веществата, нарушаващи ендокринната система. А, по отношение на микропластмасите, предстои е, тяхната забрана в определени продукти. Европейската агенция по химикалите трябва да изследва също така микропластмасите, които са били неволно добавени към други продукти. Европейският съюз е, иска да забрани микропластмасите в козметични продукти, продукти за почистване и да бъдат въведени ограничения и изисквания към етикетирането на подобни продукти, съдържащи микропластмаси. А, по отношение на замърсяването с а, шум има а, ограничения, т.е. има шумово замърсяване а, на летища, от дозвукови реактивни самолети, автомобили и все още липсват конкретни законодателни предложения. Идеята на подобни предложения би било да се ограничи шумовото замърсяване и да се допълни липсващо национал, национално законодателство. По отношение на морската среда, все още няма достатъчно данни, наблюдения и докладване на ефекта от защитни мерки за морските зони. Очаква се до 2022 година преглед на общата политика по рибарството. Целта е не само да се намали изчерпването на рибните ресурси, а и да има приспособяване към климатичните изменения. Също така има желание да се премахнат е, субсидиите за рибарството, които водят е, до липса на устойчивост в е, рибарството. Теми, които подлежат на преглед, сред тях, например, е директивата за атмосферния въздух. В момента се извършва преглед и до края на 2019 година този преглед е, трябва да бъде приключен е, и е, да следват законодателни мерки. Европейския парламент, миналия си мандат, предложи по-чисто производство на енергия а, също така трябва да се отстранят недостатъците в прилагането на директивата за атмосферния въздух. В сектора на водата предстои преглед на директивата за питейната вода. Тристранни преговори се очакват тази есен. А, също така има предложение за регламент за минимални изисквания за повторно, а, повторна употреба на отпадни води. А, трилогът а, се очаква през 2019 година и също така а, има предложение за преглед на рамковата директива за водата през 2021 година Искането е да има нови а, прагови стойности, а, нови а, а, гранични стойности за, от, за различни замърсители и бактерии, а, нови ограничения за най-замърсяващите субстанции и повече прозрачност за потребителите в рамките на новата ОСП трябва да има нови цели по отношение на водата, които да залегнат и в секторните политики. Също така трябва да се увеличи повторната употреба на отпадни води. Провеждат се консултации с заинтересованите страни. А, може би знаете, че във връзка с устойчивото финансиране а, има доклад, възоснова на който има план за действия, които доведоха до законодателни предложения. Европейския парламент приключи първото четене по тези законодателни предложения. Целта е да се подобрят предложения, да се подподи предложението на комисията, като, например, таксономията, определението какво е устойчива економическа дейност. И в, рамките, в тази рамка трябва да се дефинират а, а, економически устойчивите дейности и а, степента на устойчивост спрямо околната среда. Така че предстои дефинирането на критерии. Те да, трябва да бъдат хармонизирани, сравними и е, еднообразни. И трябва да покриват цялата е, целият жизнен цикъл на продуктите. И накрая обща селскостопанска политика. Има три законодателни предложения през 2018 година, направени от комисията. Стратегическо планиране на ОСП, хоризонтални регламенти и регламента регламент за промените. Комисията Агри направи 119 предложения за изменения, които все още не са стигнали до гласуване в пленарната зала. Някои от критиките или предложенията, които направи комисията Агри, беше, че преките плащания трябва да бъдат обвързани с повече условия за спазване на изисквания, свързани с околната среда и първия стълб националните схеми за околната среда трябва да бъдат 30% от общия бюджет. Държавите членки също критикуват преките плащания, обвързани с площа. Това пречи на постигането на целите за устойчивостта. Искането е те да бъдат обвързани с резултатите и да бъдат обвързани също така с конкретни количества. Също така се иска обвързване на обща сукостопанска политика с общата политика за производство на храни. Това беше моята презентация. Надявам се, че не надхвърлих много 15-те минути, които ми бяха отделени. Благодаря ви за презентацията понякога действително забравяме, че е, всички тези теми са изключително обхватни, така че е много трудно да се направи преглед в рамките на 15-20 минути. Сега се оглеждам за въпроси от моите колеги е, от Зеления ъгъл господин Паулус. Благодаря ви. Всъщност имам три въпроса, три истински въпроса. На първо място, може би сте го пропуснали, но има един много важен въпрос, свързан с фармацевтичните продукти в водите, в отпадените води и в питейната вода. Имате ли някакво предложение как може да разгледаме този въпрос? Относно рециклирането на пластмасата, участниците на пазара ми казаха, че има проблем, тъй като поради наличието на токсични вещества в пластмасата. Много производители не искат да използват рециклирана пластмаса, защото ако искат да използват пластмасата за е, производство на опаковки за хранителни продукти. Например, те предпочитат да, да не използват цикирана пластмаса, тъй като никога не са е, е, сигурни какво се съдържа в нея. Също така, друг проблем е с многопластовата пластмаса, която трудно може да се, да се рециклира. Така че имате някакво друго предложение за по-различен подход. Някои от големите производители, например, разглеждат възможности за рециклиране на пластмаса за е, за производство на суровини, като например за нещо защото единственото, което в момента може да направим с остатъчните вещества, стъкцикрит на пластмата или е, изгарянето, което не е добро решение, само води до засилване на измененията в климата. Също така разбирам, че много от а, а, решенията за удължаване на период, в който може да се продават дадени пестициди, са свързани с проблемата, че държавите членки трябва да направят оценка всеки път, когато производителите на пестицидите подадат заявление за удължаване и когато държавите членки не могат точно бързо да разгледат досиетото, вдължаването се дава автоматично. И се питам как може да разрешим този проблем, защото е много важно чисто и просто да прекратим подновяването и удължаването на срока за ползване на тези пестициди до безкрай. Благодаря ви. госпожа Вайс. Не за да се опитваме да задаваме фактологични въпроси относно екодирективата. Какви са възможностите за в бъдеще да, бъде, да бъдат включени и данни за въглеродния отпечатък? в интерес на потребителите, но и като нов метод, нов да се стимулира индустрията да промени етикетирането и изобщо да се стреми към по-низко въглед, към производство с по-нисък въглероден печатък. Ами, може би трябва да преизгледаме сега системата за етикетиране или пък трябва да въведем някаква нова система за етикетиране за по-ясно отразяване на въглеродния отпечатък на всеки един продукт. Мистер Wallace. Um, Господин Уолъс, благодаря ви. Забелязах, че в новият зелен пакт на госпожа фон дер се говори за повече прозрачност. Не знам дали сте наясно, но в Ирландия имаше доста противоречия напоследък, тъй като малките производители на говеждо месо са подложени на огромен натиск. А, те произвеждат висококачествено месо, но са подложени на голям натиск от големите производители и има много сериозна липса на прозрачност в момента относно много аспекти на производството на хитрони продукти и пускането им на пазара и ценообразуването. И на второ място, Имате ли някакви предложения за подобряване по същността около крайните хранителни продукти? За съжаление, в момента в Ирландия внасяме много зелени продукти, 6,5 милиона тона, повечето от тях от Южна Америка, в някои от тях има остатъци от ГМО. но а когато се подавате крайния продукт в Ирландия, в него не, на етикета не, не е записано, може да се държа ГМО, а би трябвало. Така че се питам, когато Фондер Лайен говори с тази инициатива за подобряване на прозрачността, дали предвижда и подобряване на прозрачността около реалното съдържание на това, което ядем. В момента очевидно етикетирането не е достатъчно за да отразим нискокачественото месо и соя, които идват от Бразилия, които значително влияят на качеството на храните, които потребяваме. Благодаря ви. Държа само да подчертая, че тук сме поканили гости от института ЕКО, които не могат да предвидят какво ще предложи Европейската комисия, но ако малко парафразирате въпроса си, може би можете да ги се питате какво смятате, че трябва да се случи за подобряване послужността на етикетирането в веригата на хранителните продукти. Суин Вишек, благодаря ви. Много добри идеи дадохте и много голяма част, ако те бяха приложени, ще сме постигнали значителен напредък. Но все пак ми се струва, че ни липсва нещо много съществено. В момента сме изправени пред поне две кризи. Едната е кризата с измененията на климата, която е, като че ли в момента привлича цялото внимание към себе си и се сенчва проблемът с загубата на биологично разнообразие. Губим а, форми на живот, защото не разполагат с нужните условия за живот. Тоест губим богатството на живота на Земята, което е заплаха за всички ни. И заплахата е много сериозна. В контекста на загубата на биологично разнообразие се питам какво се крие зад вълшебната дума устойчивост. Говорим за устойчива енергетика, за устойчиво селско стопанство, но се питам как изобщо устойчиво можем да управляваме ландшафта. Така че се питам дали разполагате с някакви инструменти, които могат да ни помогнат да направим по-ясна оценка на тъй наречената устойчивост. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И последен въпрос, след което я ще добавя един въпрос, за да е по-забавно. А последният въпрос е от Воден. Как сте името ви, извинявайте. Воден. Всички си мислят, че съм германка, но всъщност съм а, британка. Но съм много нова член на Европейския парламент и в тази комисия. Може и да не съм тук за дълго, може и да се прибера вкъщи един месец. всички чухме трогателната реч на Грета Тунберг в Нью Йорк. Всички сме запознати и с доклада, който публикува Междукъсния панел за измененията в климата относно отопенето на ледовете. Така че аз тук в тази комисия не усещам отчаянието и усещането за а, спешност а, предвид а, хаосът, в който се намираме и като като представител на НПО се питам, смятате ли, че правим достатъчно? Смятате ли, че ли всъщност сериозно на проблема? оставам с впечатлението, че на, всякакво, на всяко едно равнище трябва да предприемем радикална политика, за да се преборим с измененията в климата и за да подобрим биологичното разнообразие. На мен ми се струва, че тук се занимаваме с отделни малки проблеми, вместо да, се, да засегнем сериозният проблем във всяко едно отношение, в селското стопанство, в търговията, във всяка област. Така че, знам, не може да, да вземете позиция от областта Комисия, но опитам какво какво е личното ви мнение? И аз имам един въпрос. Когато говорим за кръговата економика, споменахте в изложението си, че целта ви е да се преодолеят бариерите за вносата на вторични суровини. Това действително е проблем в рамките на, крътова, економика. Можете ли да ни дадете конкретни предложения, които могат да допринесат за по-доброто освояване и употреба на вторичните суровини? Някой друг иска ли вземе думата? Не, в такъв случай ви давам време, давам думата за отговор. Благодаря ви. Сега е моментът, в който трябва да призная, че съм един от авторите на получването над 10 човека. Беше екипа ни, така че не, не съм експерт по всички тези въпроси. И се страхувах, че ще зададете въпроси, свързани с химическите вещества и точно с това започнахте с три такива въпроси и аз наистина не мога да отговоря. Много колеги работят по въпроса за а, химическите вещества, но аз не е така, че ще трябва да а, прехвърля въпросите на колегите и ако ми оставите координатите си, ще ги предам на колегите и ще ги помоля да ви отговорят. Вече не мога да си разчита собствения почерк. Третият от първата група въпроси Ще свързан с разрешителните за пускане на пазара на пестицидите и факта, че те могат да останат в обращение ако оценката на подаденото заявление не е осъществена в определените срокове. На въпроса какво може да се направи за подобряване на това положение, отговорът е ми да се назначат повече служители в органи, които се занимават с оценка. Това е проблем в редица държави членки, тъй като процедурите отнемат доста време, когато се вършат достатъчно изчерпателно и органите, компетентните органи не разполагат с нужният брой служители. Защото трябва повече финансиране. И това беше сред призивите на Европейския парламент през миналият мандат. Е, отпускане на повече средства, включително и за служителите на органите, занимаващи се с, процедурата за е, издаване на разрешителни. По въпроса за директивата за екодизайна ли беше или да се разработи нова система на етикетиране. Това също не е в моят ресор. Опасно да допусна грешки в отговора си, но ми се струва, че енергетиката и въглеродният диоксид са доста а, добре отбелязани в етикетирането. По-скоро проблемът е с ефикасността на използването на ресурсите. Екодизайн е свързан с ефективност, а не с общото потребление. И това е, може би факт, който трябва да вземем предвид. Целта не е да се а, създаде възможно най-енергийно продукт, а продукт, който и при произвеждането си да потребява възможно най-малко количество ресурси. Както че казахте, да не мога да се изказвам от името на Европейската комисия, но иначе да, смятам, че информацията за това дали крайните продукти съдържат а, ГМО или се основават на ГМО, трябва да е представена по прозрачен начин. И дебатът по темата не е от вчера. кризата с, с биологичното разнообразие и как може селското стопанство да бъде устойчиво или какви са инструментите за оценяване на устойчивостта на различните практики в селското стопанство и за земеползването. Има много различни методи. Не знам дали правилно ви разбрах. Съществуват анализи за цикъла на живота, за материалите, които могат да ни покажат дали някои методи или някои материали са по-устойчиви от други. Има също така и различни системи за сертифициране, Като определят устойчивостта на различните практики за употреба на ресурсите. Според мен проблема не е толкова в е, изчисляването на равнището на устойчивост, а в е, настояването, в е, прилагането на по-устойчиви модели в сърското стопанство. И тук проблемът е, е фактът, че отговорната генерална дирекция в Европейската комисия е генерална дирекция сърското стопанство и тя е много силна дирекция и има много добре организирано лоби, което работи с нея. Така че, може би трябва да разгледаме и въпросът при какви условия се взимат определени политически решения. Като НПО ни питате, но ние всъщност не сме НПО, ние сме а, организация с нестопанска цел, но не сме НПО. Но все пак смятаме, че Европейски съюз не а, прави достатъчно, което не е по вина на някои от отделните институции на Европейския съюз. Но мисля, че едва сега голяма част от. А, гражданите си дават сметка, че имаме нужда от по-цялостни промени и че подобен вид трансформация ще е, засегне нашия живот на всички ни. И, при положение, и преходът вече започнал в областта на енергетиката с нужното равнище на приемане, поне в повечето държави членки, не всички. И това е един отрасъл, в който работим с корпоративни деваси лица и с мащабни инфраструктури. Но има други сектори, в които има нужда от системни промени, като сектора на храните или транспорта. И там много зависи от промените в поведението на отделните граждани. И тук е много по-сложно да обясним на хората, че е добре за климата да се яде по-малко месо, например. Това е огромно предизвикателство. И според мен един от възможните варианти да напреднем е да обединим усилия с гражданското общество и да се опитаме да привлечем гражданите в по-голяма степен в тези процеси на промяна. И може да се окаже, че гражданите са по-склонни да приемат промяната от стопанските субекти, които ще пострадат най-много от този вид политики. Или казвам с други думи, трябва да изградим коалиции с гражданите, а не винаги да разчитаме на онези, които смятат, че им се отнемат някакви привилегии. По въпроса за суровините, а виждам, че колегата е готова да вземе думата, за да отговори. Има голям брой бариери и голям брой области, в които трябва да се работи. Една от тях е екодизайна на продуктите и опаковките. да се започне обмислене процеса от самото създаване на продукта до окончателното му опаковане, т.е. да се мисли в рамките на целия цикъл на живот. И така може да се избегне проблемът, например, с това, че има три вида пластмаса в една опаковка, тъй като това създава сериозни проблеми по-късно за рециклирането и повторната употреба на този вид материали. Може би не е задължително да се използват три вида различна пластмаса, може би може да се създаде по продукт с по-хомогенно съдържание. Това, примерно, е една възможна идея за разрешаване на проблема. Друга възможност е да се разгледат системите за събиране на отпадъците. Проблемът е, че разделното изхвърляне на отпадъците става все по-лошо, т.е. материалът не е достатъчно добре отделен един от друг, който затруднява рециклирането. Т.е. трябва да се подобри осведомостта на гражданите, но също така трябва да има и специфична потоци на отпадъци, които идват пряко от публичността, например, и за които сме сигурни, че не са замърсени и които могат по-лесно и по-добре да бъдат интегрирани в схемите за рециклиране и повторна употреба на вторични материали, вторични суровини. Въпросът как се събират отпадъците е много важен. Винаги може да има подобряване на разделното събиране на отпадъците. Но едновременно с това трябва да разгледаме въпросите в различните потоци на отпадъци. Това се случва на равнището на Европейския съюз. В момента, например, се, се обсъжда въпроса за батериите. Се увеличава се броя на батериите от електромобили или от електрически велосипеди и трябва да се запитаме какво ще се случи, когато тези батерии остареят. Имаме нужда от цикъл, който да гарантира повторната употреба на тези материали в кръговата економика, защото очевидно това е нов вид отпадък, който се появява и затова имаме нужда от стратегии за разглеждане на отделните потоци от отпадъци по-отделно. Благодаря ви. И аз ви благодаря. С това приключваме втората част от дискусията си. Обсъдихме предизвикателствата за измененията в климата и предизвикателствата за околната среда в по общо план, включително и биологичното разнообразие. И така стигаме до третата част от последна на, общото, на общественото здраве. Николай Пушкарев има думата. Uh, thank you so much. Um, so I will take a few moments. Благодаря. Първо ще ви спра на някои важни пунктове, точки от изследване, направено от Алианса за европейско публично здраве. Целта е да представим темите и политиките, на които трябва да се обърне по-голямо внимание пред, по време на следващията мандат. няма да се спреме на проблеми, свързани с сигурността на безопасността на храните, климата, околната среда, въпреки че това е тясно свързано с човешкото здраве. за извършване на този на това изследване. Използвахме документи от, а, на различни организации, включително на СЗО и научни изследвания. Сега има а, първо течки, точките са следните. Първо една, а, един обзор на обхвата на общественото здраве, след това отрасли, в които Европейския съюз има прерогативи, различните политики и бъдещи развития и бъдещи предизвикателства, особено в три области здравни системи, превенция на заболяванията е, и хоризонтални е, проблеми. когато разгледаме данните, предоставени ни от Евробарометър за периода 2017-2019 година, става ясно, че здравето е основен проблем и приоритет на европейците. Всяка година 1 милион и 200 хиляди смъртни случая могат да бъдат избегнати в Европейския съюз чрез по-ефективно е, лечение или превенция. От е, в някои страни продължителността на живота се намалява, но е, дълъг, дълголетие не означава винаги добро здравословно състояние една четвърт от европейците имат прекарват една четвърт от живота си с някаква болест, някакво заболяване или увреждане. Здраве, здравеопазването консумира и една пет от бюджетите на държавите членки. И това води до увели... големи разходи за работодателите в областта на здраве... опазването, здравните осигуровки, От, друг, от, от друга страна има много добра възвръщаемост на инвестициите, направени в областта на здравеопазването. Смята се, че това е от порядъка на 1 към 14. Какво? Какви са проблемите? Често се бърка здравеопазване с е, обществено здраве. Е, дефиницията на СЗО за здраве е, е със състояние на физическо и социално благосъстояние, а не отсъствие на болест или увреждане. а общественото здравеопазване е начина по който се извършва превенция на заболеваността, продължаване на е, човешкия живот и е, насърчаване на здравословен начин на, на живот. Е, като цяло здравето и здравеопазването трябва да присъства във всички политики. И то да заема основно място в тези политики и стратегии. каква, какви са прерогативите на Европейския съюз в областта на здравеопазването. Новата комисия ще най-вероятно ще, от, ще откликне много по-бързо на исканията на парламента за законодателство в тази област, поне така излиза от програмата на новата комисия. Ако разгледах в договорите на Европейския съюз, здравеопазването попада в обхвата на споделената, споделените компетенции и споделената отговорност между държави членки и Европейския съюз. Съгласно член 168 е, прерогативите на Европейският съюз са, са е, очертани предимно е, координационните дейности на Европейския съюз в областта на здравеопазването, както и приемането на обвързващи разпоредби като обаче това законодателство може да бъде само в някои строго определени отрасли, като околна среда, данъчно облагане и друго. От друга, от друга страна, в договорите се казва, че Европейският съюз има задължението да подсигурява висока защита на общественото здраве чрез различни политики, като изпълнението на дневния ред в областта на здравеопазването може да става по различни начини, като например директивата за тютюневите продукти и други също така, като приема закони и законодателни документи в областта на околната среда, е, данъчното облагане, е, селското стопанство и така. Направихме един е, преглед на темите, които биха били биха могли да бъдат в центъра на вашето внимание по време на следващият мандат. Първо смятаме, че има различни процедури, които са в рамките на вашите прерогативи, по които вие работите, които са в процес на момента се, по които се работи, включително преглед на технологията в областта на здравеопазването, типово одобрения в, за моторните превозни средства, процедури свързани с различни химикали, директивата за питейната вода, механизма за гражданска защита и така нататък. Същевременно в писмото, което определя ресора на кандидат-комисара който ще, ще отговаря за здравеопазването, се споменават области като доставка на достъпни е, лекарства, план за борба с рака, колебания относно ваксините, антимикробната устойчивост, ендокринните дисруптори, подобряване на информацията относно храните и хранителните продукти и присъствието и действието на химикали за върху ендокринната система с цел 0% замърсяване. Много от тези приоритети са тясно свързани с здраве, общественото здраве като цяло. Е, всъщност основните приоритета са 6 Европейският зелен пакт, който който включва различни здравни компоненти, като амбицията за нулева, нулево замърсяване, качеството на въздуха, готовност и откликване на за трансгранични е, заплахи, свързани с е, заболявания. Различни са инструментите, европейският е, семестър, стълба за социални права и други. Много са и въпросите свързани с личния живот, сигурност, безопасност, приоритет също така е информиране относно уменията, образованието, интегрирането, интегрирането на граждани от трети страни, Пет друг а, приоритет е, е по-силна Европа в а, международен план а, и включването на различните здравни цели в а, различните политики на Европейския съюз, включително и в търговските договори и е, последователност и цялост на, на процеса на, за взимане на решение. Това оз, означава примерно не, а, наличието на процедури, които да не позволяват а, а, лобистки интереси да бъдат водещи в процеса на взимане на решения, разширяване на общественият диалог с гражданското общество и така нататък. В на различни доклади, прегледи и прегледи на, на съответните регламенти и директиви ще бъдат инструменти за изпълняване на тази политика. Също така за 2020, през 2020 година ще завърши цикъла на изпълнение на редица планове за действие и стратегии. За някои от тях вече има подготовка за тяхното продължение също така по-доброто изпълнение и приложение на разпоредбите на различните регламенти и директиви, регламенти свързани с клиничните изследвания и други. Няма да навлизам в подробности. В заключение мога да кажа следното. Възможността да се начат, насърчават развитие в областта на, чове... на общественото здраве има в различните политики на Европейския съюз. Европейският съюз разпол... разполага с необходимите законодателни разпоредби за развиване на този от Расъл. Имаме в приоритетите са включени различните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз в областта на общественото здраве и не всички от теми са от, е, в, в, в вашият е, ресор. Е, много от тях могат, трябва да се разглеждат и развиват чрез сътрудничество с други институции. Смята се, че следващата, следващата комисия ще даде възможност за още по-тясно сътрудничество между различните ресори и вашата комисия ще е тази, която ще трябва да даде импулс на това. за следващият мандат. Също трябва да се работи по някои теми, които са малко засегнати за сега, като превенцията на незаразните болести и, и, техни, и рисковите фактори на, на основата на заключенията на съвета на тази тема. действия трябва да се предприемат още от най-млада възраст, но все още не са приети всички стратегически документи необходими за това. Второ, здравната неравенство би било добре да се наблегне на по-доброто финансиране на тези политики с цел е, превъзмогване на е, несправедливостта и неравнопоставеността в областта на здравето и също така начина по който инструментите за финансиране могат да спомогнат за осъществяването на тези телепотики и от 2021 година така нареченият измерение на, публи... на общественото здраве ще стане е, част от един е, много по- е, широко обхватен план и трябва да се помисли за по-доброто финансиране на, дейности, на дейностите, които ще залегнат с него. Очаквам вашите въпроси. Да, вие направихте един преглед на всички проблеми, които са свързани с този отрасъл, с този е, отрасъл. Сега можете да зададете въпроси, свързани с темата, която ни беше представена. Господин Палм. Много благодаря за вашата презентация и също така за съпътстващото проучване, което е много всеобхватно и представлява един чудесен обзор на политиките на Европейския съюз в областта на общественото здраве. Аз стигам обаче до малко по-различен извод. Вие казахте в края на бележките си, че а, нашата комисия а, не е пряко а, заета, може би, или не е в нейните компетентности да насърчава активно общественото здраве. Аз не съм съгласен с вас, защото ние работим по много досиета и нашите възможности да въздействаме върху общественото здраве е именно да работим върху законодателни актове. Аз бих искал да получа отговор на следния въпрос – дали ще имаме възможност да изслушаме в рамките на изслушването на комисаря по здравеопазването следващата седмица да вземем отношение по писмото за определене на неговия ресор. Вие споменахте някои политически приоритети на бъдещата комисия и ако не подчертаем важните за нас точки ще пропуснем една възможност. за сега описанието на неговия ресор е нещо като списък за пазаруване и липсват главни приоритети. Просто са изброени различни области на действия. Когато говорим, например, за алкохола и тютюна, тези приоритети просто са изброени, т.е. тези области просто са изброени. Не знам какво е вашето мнение, но аз лично не виждам някакъв общ приоритет, не виждам подхода, общия подход на комисията към подобряване на публичното здраве през следващия мандат. не са споменати, например, неравностите, неравнопоставеността в здравния сектор. И ще се върна към въпроса за правомощията, компетентностите. Това не би трябвало да ни спре да говорим по-амбициозно от страна на парламента за това как трябва да бъдат преодоляни тези е, неравенства в здравния сектор. Аз а, мисля, че е важно как говорим, какъв език използваме. А, преди да дойда в Европейския парламент, аз отговарях за публичното здраве в, за моя избирателен регион. А, и смятам, че в областта на общественото здраве има голям потенциал, който остава неизползван. Така че сега се ангажирам да пледирам по-силно за цялата сфера на общественото здраве. Но, може би, това ще мога да спомена следващата седмицата. Благодаря ви за предупреждението за това в какъв смисъл ще се изказвате другата седмица. Да, това действително е част от задачата на политиката госпожа Вайс. Аз съм бивш здравен работник а, и също така жена предприемач. Действително съм съгласна, че в здравния сектор има голям потенциал, но не бива да забравяме и принципа на субсидиарността. Държавите членки имат задължения и трябва да сме наясно какви са възможностите на европейско ниво да спомогнем за една по-здрава Европа. Аз съм член на НП и съм бив член на комисията ИТРЕ. Имам едно предложение за комисията по околна среда. Някои наши колеги ги няма тук, но искам да предложа да поканим колегите си от комисията ИТРЕ и от тази комисия да се обърнат към хуманитарните, хуманитарния сектор. Например, всичко свързано с политиката по океаните и моретата някакси е въпрос между двете комисии. Когато говорим за достатъчност на енергийния сектор, например, е важно, че в хуманитарните науки, науките на живота, Китай и САЩ са доста по-амбициозни, предоставят повече възможности за финансиране. Например, има бързи процедури за допускане на пазара на нови лекарства. Така че, моето предложение е ние от комисията Енви да работим а, заедно с комисията ИТРЕ по общи теми, а, така че повече колеги да присъстват, а, да слушат. Аз мятам, че възможности за бизнеса просто ще попаднат между двата стола, така да се каже, и това ще бъде вредно за нашата амбиция да постигнем по-здрава Европа за в бъдеще. Това е моето предложение. Да, добро предложение, ще се върнем на него. Важно е също така вие да съобщите на двамата си координатора в комисиите НВИ и ИТРЕ, така че те да бъдат подготвени да обсъждат този въпрос в бъдеще. Госпожа Монсерат. Вие ни описахте какво точно е обществено здраве. Физическо, духовно и социално здраве. Трябва много да направиме, за да можем нашите здравни системи да бъдат на равнище. Наистина постигнали сме много развитие, много, много добри резултати, но Същевременно, мисля, че основното, което, на което трябва да наблегнем е превенцията. Е, Испания е втората страна след Япония, където има най-много дълголетници. но все повече и повече се сблъскаме с много медикаментозни лечения, включително и в моята страна. Така че много, много повече трябва да се инвестира и да се работи в областта на превенцията. И то, като се започне още с е, децата от най- е, детска възраст. Е, не, не, същевременно не трябва да се забравят и различните социални елементи. Е, да, не трябва да забравяме и солидарността, за, е, защото знаете, че минахме през много тежка економическа криза и е, страданията, причинени от е, кризата, се отразяват на е, на духа, на здравето, е, също така на, на, на нашите съграждани. Е, ние нека не забравяме, че много голям брой от болестите могат да бъдат предотвратени чрез добра превенция. Не става, не става дума само за физически заболявания, но е, включително и заболявания на душата, ако щете, понякога човек е, е, просто не може да диша и да само защото е в лошо духовност и състояние. Също така борбата с тютюнопушенето и други проблеми на обществото. Е, много болести, както казахте, идват от е, резултата и от е, не, неравенството, но още веднъж трябва да кажа, че не трябва да забравяме социалните и духовни аспекти на заболяванията. Какво смятате, че трябва да предприеме комисията, за да има наистина едно е, абсолютно цялостно, е, цялостен подход към е, общественото здраве. Благодаря. Ако нямате въпроси, аз ще ви задам един въпрос към един от последните ви слайдове. слайдове. Вие казвате, че неравнопоставеността, несправедливостта в здравеопазването е тема, на която трябва Европейската комисия да обърне повече внимание е, за бъдеще. Какво трябва да направи Европейската комисия, за да се справи с, тази проблем, с този проблем, освен другите проблеми, които споменаха колегите ми? Сега имате думата. Много благодаря за добрите въпроси. Първият въпрос за разликата в а, тона, когато говорим за а, одобренията. В рамките на това изследване по-скоро можем да осветлим а, перспективите. А, не можем да бъдем изчерпателни. Вие споменахте, че липсват а, общи, свързващи а, теми, дейности. В а, моята презентация се опитах да обърна внимание на някои недостатъци, като, например, общ подход към превенцията. И това ме препраща към следващия въпрос а именно, че липсва такъв наратив или този въпрос не се разглежда като централен стълб на действията в областта на здравеопазването. От практическа гледна точка бих казал, че а, има различни а, точки на достъп. А, предлагат се различни действия, за да се ангажира Европейския съюз в, с справянето на този проблем, но все още не са използвани всички възможности. така да се каже, въпросът като цяло не е отразен в насоките, нито в писмата, определящи ресорите на а, бъдещите комисари. А, вие предложихте а, общи дискусии. Това ми се вижда добро предложение. А, по отношение на психическото здраве, а, действително впечатляващо е, че не е ясно какви намерения има комисията по този въпрос. Има няколко съвместни инициативи, които изтичат скоро, но аз не видях нищо ясно като план за бъдещето от страна на комисията. Сега са изготвени заключения на съвета. Там се говори за стратегия за психическото здраве. Още няма стратегия, но е очертана възможността. Психичното здраве е част от един цял пакет от така наречени незаразни болести. Те са някакси повече в центъра на интереса Европейския съюз може да създаде най-малкото добри предпоставки, така че хората да могат да осъществяват стремежа си да живеят по здравословен начин. Аз споменах и възвръщаемостта на инвестициите в здравеопазването. Има много различни възможни нива на меса от страна на комисията. Нейната възможност е чрез законодателни актове. Трябва да се помисли как, по какъв начин ще се получи най-висока възвръщаемост на инвестициите какво да се направи е, по въпроса с, с е, неравнопоставеността в здравеопазването. Те вървят е, с, с социално-економическата неравнопоставеност. Ако се справим успешно с редицата проблеми, с които се сблъскват а, хората от а, бедност през изключване до дискриминация, ще напреднем едновременно с това доста а, в справянето с невропоставеността в а, а, здравния сектор. Има въпроси, на които трябва да се отдели по-специално внимание. Не споменах това, но Световната здравна организация публикува наскоро много добър доклад за състоянието може би го а, споменах някъде в моята презентация, много има в а, изследването. Там се казва, че има пет основни предпоставки а, като области от политиката, където а, може да се действа в а, посока насърчаване на общо, общественото здраве. А, ако ако искаме да се справим с поставеността, искам да кажа, трябва да предприемем мерки в всички тези пет области, които се смятат за създаващи предпоставки. Много благодаря. Ще разгледаме подробно вашето изследване. С това приключваме нашият а, нашият workshop, посветен на бъдещите предизвикателства в областта на климатичните политики, политиките по, по околната среда и общественото здраве. И с това изчерпваме и дневния ред на заседанието на нашата комисия. Следващата седмица ни предстоят изслушвания на кандидати за комисари. Първото официално заседание на нашата комисия е насрочено за 6 и 7 ноември. Само да ви кажа, че в Страсбургската седмица от 21 октомври може да има извънредно заседание на нашата комисия можете да очаквате това заседание да бъде обявено, но ще бъде, бъдете уведомени своевременно. С това закривам днешното заседание. Благодаря.